в а, общините в Италия, в Швеция и Польша системите са без, много различни. В някои случаи имаме частни дружества, в други а, държавни. Така че местните власти а, трябва да имат думата и тогава водите наистина ще са безопасни. Благодаря. Благодаря, колега Здроевски. Сега думата има колегата Нопис Мариас. Водата е обществено благо и трябва да се разглежда именно като а, такава. Тя не трябва да бъде разглеждана като стока от а, дружествата. Необходимо е да разгледаме въпроса за повторното използване на водните ресурси, които са ограничени. Има също отражение и климатичното изменение, което трябва да се има предвид. И трябва да видим по какъв начин можем да използваме повторно водните ресурси, за да защитим околната среда, общественото здраве. Повторното използване на ресурсите обаче ще изисква и инфраструктура, за което са необходими средства. Това трябва да подпомогне и селските райони. Благодаря ви. Давам думата на колегата Момчил Неков. Необикновен търговски продукт. Измененията в климата показват, че не е и неограничен ресурс градското развитие особено на големите градове и столиците поставят под значителен натиск снабдяването с прясна и качествена вода. аз подкрепих днешния доклад защото вярвам че е необходимо да се насърчава ефективното използване на ресурсите и да се намали натискът върху водната среда. едно такова решение е насърчаването на развитието на безопасно повторно използване на пречистени отпадъчни води селското стопанство е пример за сектор в който пречистени и безопасни води могат да намерят отлично приложение и да са решение за развитието на зеленчукопроизводството. все по голяма част от научната общност обръща внимание на така наречените пластмасови микрочастици които присъстват във водата която използваме. чрез нея те попадат в почвата и околната среда. това задължително трябва да бъде взето предвид във финализиране на общоевропейското законодателство за минимални изисквания за повторно използване на водата. благодаря. Благодаря, колега Неков. На следващо място ще говорим за интеграция на ромите. Колегата Маулу. Eh, Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че трябва да повторя пак това, което много често съм казвал и преди. Интеграцията на ромите естествено е нещо важно, особено като се вземат предвид множеството безработни в Италия. Може дори да се стигне до социални бунтове и този проблем е ендемичен за цяла Европа, така че ние трябва да насочим специално вниманието си към него. Трябва да се разгледа проблема в неговата цялост, когато става дума за правата на тези лица. Те обаче, освен права, имат и задължения, а именно интеграция. Економическия ресурс, който се отделя, трябва да върви точно в тази посока. Аз мисля, че политиката трябва да бъде следната. Онези, които в момента нямат работа, трябва да получават подкрепа за намиране на работа. Благодаря ви. Преминаваме към изказването на госпожа Шойдрова. Благодаря, благодаря, че ми давате думата уважаеми колеги! Подкрепих този доклад е, за стратегията за интегрирането на ромите. Смятам, че такива стратегии трябва да бъдат подкрепени. Съгласна съм и с основните цели на тази стратегия, като например за етост, жилищно настаняване, здравеопазване. Европейският парламент добави още една цел и тя е премахване на дискриминацията. Няма фински превод. Няма превод на фински. Мога да повторя, ако искате. А, сега чувам. Да повторя ли? Добре. Така бих то ще кратце опаковала. Е И така, бих искала отново да повторя това, което току-що казах. Отново подкрепих този доклад, който включва интеграционни стратегии за ромското население. Целите са образование, заетост, жилищно настаняване. Европейския парламент включи също и отстраняването на дискриминацията. Това е изключително важно. Трябва да търсим финансиране, трябва да се опитаме да насърчим програми и проекти, които ще подкрепят интеграцията и ефикасното използване на ресурсите. А, и трябва също да следим как се използват тези ресурси, за да има и необходимите ресурси за тях. Високо ценя усилията ромски представители да бъдат въвлечени в този процес на интеграция. Имам много опит в Чехия с това. Участвах в интеграцията на ромски деца в образователната система, което е много важна тема. Благодаря. Eh, Благодаря ви, колега Шойдрова. Сега давам думата на колегата Джамбазки. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, убедено гласувах против тази резолюция, защото е крайно време да се прекрати лицемерното и двулично отношение по този изключително важен въпрос. Непрекъснатите приказки, стратегии, писания на документи не водят до нищо реално и до нищо съществено. Реалните проблеми в тези квартали, в тези махали стоят махалата гетото пораждат престъпност пораждат е, липса на образование пораждат напрежение пораждат разпад и разграждане на обществата. трябва най сетне и ясно да си кажем какъв проблем има в тези махали и в тези населени места. в моето отечество нараства броят на нападенията над полицейски служители нараства броят на нападенията над лекари които са дошли да оказват помощ в тези населени места. този проблем с декларации с резолюции с писани документи няма да се реши. ще се реши само когато незаконните постройки бъдат премахнати само когато родителите които създават деца в риск носят наказателна отговорност за това което са направили само когато социалните помощи бъдат спирани тогава когато се злоупотребява с тях и само когато фалшивите нпо та които всъщност източват тези средства спрат да правят това. благодаря за вниманието. Благодаря. Следващият оратор е Бранислав Скрипек. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че подкрепих тази резолюция за интеграцията на ромите. За цялото европейско общество тази Тема е много важна. Важно е как се сътрудничим в обществата. Важно е заради качеството на живот, заради образованието на децата. Само по този начин могат да се преодолеят трудностите, които те изпитват. Обръщам се към представителите на ромите с призива направете най-доброто възоснова на тази резолюция, за да може да се подобрят условията на живота, да се подобри положението на децата. Ромските организации са изключително активни и те не са просто пасивни ползватели на помощите от Европейския съюз. Резолюцията е изключително важна за това ромската общност да се включи в живота на обществото. Благодаря, господин Скрипек. Следващия оратор, господин Соснирц. Съчетаме в тем справозданию. В доклада а, се говори за ромите или за циганите – Хората не, че не харесват ромите, защото са роми. Те не ги харесват, а заради поведението им. Не ги харесват начина по който живеят, тяхната култура, която е много по-различна от културата на обществата, в които ние живеем. Расизъм има в резолюцията всъщност. Защото помощта за ромите зависи от това дали си ром или не. Тоест, в закон казвате, че има права, които се дължат на происход, не защото се намираш в определено положение. Тоест, това върви срещу антидискриминаторната риторика. Затова няма хората да харесват ромите, защото ако трябва да плащат милиони и милиони за такива действия и няма промяна, нещата само ще се влушават. Освен това, ако искаха, щяха да са се интегрирали, интегрирали преди години, но те не искат, искат да избягат от нашето общество и да не са част от него. Благодаря. И аз ви благодаря. Последният оратор по тази тема, господин Полчев, заповядайте. Благодаря за дадената ми дума. Подкрепих доклада, гласувах за и съм много доволен, че го приехме с голямо мнозинство. Споделям позицията, че никой не трябва да се чувства изключен от обществото и никой не трябва да смята, че няма шансове за успех. Аз съм за това радикално да бъде повишено образователното равнище на ромската общност. Разбира се, и заетостта е голям въпрос при тях. Забраната на дискриминацията трябва да въжи за всяка общност, за всяка част на обществото. Разбира се, тази група напоследък се сблъсква и с нови предизвикателства. Длъжни сме да проведем връзка между всички стратегии, да ги съчетаем, за да постигнем полезно взаимодействие. Разбира се, тази общност трябва да разбере, че има не само права, а и задължения. И техните представители трябва да окоръжават подобно разбиране. Благодаря. Сега преминаваме към доклада на госпожа Руис за прилагането на договорните разпоредби, свързани с гражданството на Европейския съюз. Господин Сейнфелд. Е, е, Благодаря, е, госпожо председател. Как, както знам, в член 20 от договора за е, функциониране на Европейския съюз и в договора всеки граждан на Европейския съюз е гражданин на целия съюз. За съжаление, е, повечето европейци не знаят това свое право или не го осъзнават. Скорошно проучване показва, че само 35% имат известни познания, 45% обаче от всички граждани на Европейския съюз нямат никаква представа какви са техните права, свързани с членството им в Европейския съюз и тяхното гражданство на съюза. Това показва, че е необходимо да се предприемат действия от страна на Европейския парламент и всички европейски институции, за да можем да интегрираме европейските граждани, да направим европейското гражданство не само на хартия, а да накараме всички да го почувстват. Благодаря. Следващият оратор е, господин президент, Кифадокив е, Джин. Госпожо председател, когато говорим за гражданство в държава членка, имаме обикновено предвид и гражданство в Съюза. Затова в този доклад се говори за схеми за продажба на паспорти – Например, ако получиш малтийски паспорт, всъщност получаваш европейски паспорт. От 2014 година Европейския парламент постоянно повтаря, че по този начин не може да се продават паспорти без съответното лице да има тясни връзки с лицата, от които получава, чието паспорт се получава. Срамно е това, което се прави в Малта. Две саудитски семейства, например, научихме от медиите, са си купили 62 паспорта. И тъй като става дума за репутация, правителството казва, че средствата от тези паспорти се използват за социални проекти. Но имаме ценности, които трябва да се спазват. Има и принцип на свободното придвижване. Затова трябва да се внимава с такъв тип схеми, за да не се заплашва това, което е скъпо на сърцето ни. Много благодаря, господин Димеш. И сега преминаваме към доклада на господин Ламасур за договора за засиленото сътрудничество и прилагането на разпоредбите му. Господин Мамикинс е първи. Благодаря. Колеги, трябва да внимаваме с този механизъм на засилено сътрудничество. Първо така се отслабват действията на Европейския съюз и всичко това води до последици вътрешни и външни. Второ, създава се една коалиция на желаещи. Една държава членка може да поиска да саботира сътрудничеството между всички държави членки, като троянски кон. Трето, отражението на засиленото сътрудничество е само относително. Да вземем като пример Европейския прокурор – Полша, Унгария, Швеция, Ирландия, Великобритания, Дания са извън пределите на неговата компетентност. И тези страни могат да правят на практика каквото си искат. Споделям становището на докладчика от комисията Либе. Гласувах за, обаче засилено сътрудничество трябва да бъде цялостно сътрудничество между всички. Това трябва да е крайната ни цел. Благодаря, господин Мамикинс. Сега преминаваме към доклада на госпожа Спинели за прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционната рамка на Европейския съюз. Желаещи да се изкажат са двама колеги. Михаела Шойдрова е първата. Благодаря, госпожи и господа. Спазването на човешките права е една от основните ценности на Европейския съюз. Хартата за основните права е задължителна за всички и цели да покаже, че спазването на човешките права ще стои в основата на прилагането на цялото европейско законодателство. Спазването на тази харта трябва да бъде безусловно, но но това означава, че всички по-нататък приемани правила трябва да бъдат адаптирани към тази харта. Имаме междинен доклад за спазване на човешките права и така нататък и други бюрократични процедури. Но а, аз се въздържах при гласуването, защото хартата а, губи своето значение. Андрес Маминкис. Приветствам доклада на колегата Спинели. Наистина задачата на институциите е не само да не се нарушава хартата, а тази харта да бъде използвана оптимално. Доказателства, е, че са взети е, че има стъпки, които се предприемат при изготвянето на политики, които са извън рамките на хартата, особено заседанията на съвета, като че ли се смята, че е по-добре обществеността да не разбере как се случва. Наскоро омбудсмана коментира за тази практика на непрозрачност. Хора също и за така наречените три, трилози. Няма такава дума в учредителните договори, тъй като те са неформални, тъй като че ли обягват от погледа на обществеността. Искаме устойчиво зачитане на основни права. Поради тази причина приветствам отделната оценка на въздействието върху основните права, която трябва да бъде включена във всички законодателни актове като клауза за преглед на основните права. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Мамикинс. Сега преминаваме към доклада на Пауло Ранхел правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана. Заповядайте. Pani e, Przewodnicząca. Благодаря, господин председател. E, osiągnięcie. Въвеждането на функцията на Европейския омбудсман е много важно постижение на Европейския съюз. Но това също е свързано и с важни правомощия на Европейския парламент. Ние сме човек, ние сме хората, които избират омбудсмана. През последните години държавите членки на Европейския съюз сме свидетели на все повече нарушения на гражданските права, на правата на човека, което е по-лошо също. Не само се нарушават правата, а и институциите биват лишавани от тяхната независимост. В този смисъл, Европейският омбудсман е извънредно важна институция. Не всеки обаче знае, че тази институция – не е свързана с националните органи, с националните омбудсмани в държавите членки. И понякога сътрудничеството между тях не е на висота. Мисля, че е дошло крайно време да се замислим, не ни ли е необходим системен подход, системно решение, една система от омбудсмани за целия Европейски съюз. Благодаря. Сега преминаваме към следващия доклад. Доклад на господин Фокс. на европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката. Няколко са желаещите да се изкажат. Господин Майер. Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица имах удоволствието да а, разгледам соларни клетки, да се запозная с анализи, да събра се много информация. Вече са намерени над 20 хиляди аномали при е, използване на соларната енергия. Инвестицията, която ще се направи, ще ще а, засили работата в тази сфера и ще а, а, извади хората от а, а, цикъла. Но ние трябва да бъдем по-бързи и по-креативни, когато създаваме нови работни места. Е, Майер. Благодаря, госпожо Майер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 нужда от законодателство и законодателството не бива да изостава зад новите технологии. Има много елементи в този доклад. Него се говори за отговорност, но не бих ги подценил. Това са етически въпроси. Нужно е сътрудничество от междусекторен характер – е, трябва да се говори за отговорността, свързана с роботиката и изкуствения интелект. Затова искам Европейската комисия да е по-активна в новите технологии, защото тук изоставаме много повече от другите. Благодаря. Следващия оратор господин Сайнфелд. Благодаря, госпожо председател. Една чвърта е, работов премислових е, е, на свете. Една четвърта от промишлените роботи в света и половината от услугите, от роботите, които предлагат услуги, с происход Европейския съюз. За съжаление, ако погледнем резултатите и постиженията в надпреварата – в сферата на производството и научните изследвания за изкуствения интелект, там Европейският съюз набележи такива успехи. Лидери са Съединените щати и Китай. Аз съм убеден, че изкуственият разум е бъдещето на нашето цивилизационно развитие и то не само в областта на промишлеността или услугите, но и в областта на нашите частни, лични права. Затова е, изкуственият интелект трябва да е приоритет за политиката на Европейския съюз. В момента той не е приоритет. Затова подкрепих доклада и очаквам по-динамични действия в тази сфера. Благодаря. Не виждам господин Тамборано в залата, поради което думата получава господин Шон Кели. Подкрепих този доклад и е, е, е, работата, свършена от е, Ашли Фокс. Изкуственият интелект има огромен потенциал да направи нашата економика по-ефективна и да тласне напред множество процеси, но все пак има и предизвикателства. Този доклад а, а, показва, че е необходима прозрачност и отчетност, когато се работи по изкуствения а, и е, интелект. Също така бих искал да предложа доклада на а, Ашли Фокс а, а, да го разгледаме като пример за чудесната работа, която свършиха Ашли Фокс и неговите колеги от Обединеното кралство. Камерата на общините също би могла да се възползва от този доклад и от е, от изкуствения интелект, защото а, е, очевидно човешки интелект не е достатъчен, за да направи един смислен Брексит. Благодаря. Благодаря, Последният оратор по тази тема, господин Соснирц. Признаете, панство, че... Е, В този доклад се казва, че европейските дружества произвеждат поне половината от роботите с високо специализирани функции. Ами ако нещо работи толкова добре, защо искаме да го поправяме? Нека да ви припомня за един доклад от преди няколко месеца, който бе свързан с това, че се разруши индустрията и екологичното земеделие в Европейския съюз, макар че има голямо търсене за него. Европа има свръхрегулация, която парализира развитието. И какво правим? Ще повторим това, което направихме и в миналото. Веднага политизираме всичко, Веднага говорим за превенция на манипулация, за ненарушаване на основни права, но знаем кой всъщност е най-големия манипулатор. Тръгнали сме по пътя, който ще ни направи отново губещи, губещи и в роботиката. Всичко това се дължи на такъв тип разпоредби. Благодаря. И аз ви благодаря. Продължаваме нататък доклада на госпожа Гутеланд за устойчивата употреба на пестициди. Ще дам думата на Хавиер Бенито Зилуага. Благодаря, госпожо председател. Според едно проучване, обнародвано не отдавна в списанието Биологически разговор. След по-малко от 100 години насекомите могат да изчезнат. Още днес една трета от всички видове насекоми са под заплаха. Това може да бъде катастрофално, както за екосистемите като цяло, така и за човечеството. Според проучването, което цитирах, основната причина за изчезването на насекомите категорично е използването на пестициди в съчетание с интензивното земеделие. Затова трябва да променим нашия селскостопански модел и да възприемем такъв модел, при който се използват по-малко пестициди и е, се използват е, нехимически методи, физически и механически контрол, отборот, е, естествен контрол върху вредителите. Длъжни сме да даваме предимство на природните методи, на естествените решения. Всички хора желаят това. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Матиус. Благодаря, госпожо председател. Използването на а, пестицидите в селското стопанство и градинарството а, е изключително важно. Но знаем също така, че то е свързано и с редица рискове. Доклада е много важен. Аз имах намерение да го подкрепя, когато започна работа, но много неща се промених в хода на работата. И аз също промен... промених се числата, статистиката и така нататък. Не се, тези числа, тази статистика не се придържа към никакви научни изследвания. Ние откъде взимаме нашите данни от НПО и така нататък. И в крайна сметка сметка изпадаме в една ситуация, която искаме да контролираме всички химикали в подпочваната вода. Това е пример за лошо законодателство. Можеше да бъде страхотен доклад, но за съжаление това не се получи и за това аз не можах да подкрепя доклада. Благодаря. Следващият оратор Михайла Шойдрова. Благодаря колеги, гласувах за този доклад за устойчивата употреба на пестициди. Съгласна съм, че държавите членки трябва да коригират проблемите си незабавно. Аз съм за това да се разглежда вторичното въздействие на пестицидите. Смятам също, че трябва да се инвестира в научно-изследователска дейност, която да развие по-добри альтернативи на съществуващите пестициди. Важно е да запазим конкурентоспособността на европейското земеделие. Пестицидите също съдържат елементи, които са много опасни за околната среда и за хората. Затова трябва много стриктно да забраним използването на такива химикали – това се отнася също и за забрана на вноса на такива от трети страни. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на господин Шолтес. Благодаря ви. По отношение на пестицидите и тяхното отражение върху здравето на хората и върху околната среда, мога да кажа, че това е тема, която тук често обсъждаме. Пестицидите и техните остатъци в храната са огромен риск за хората, а остатъците от пестициди в фуражите са огромен риск за животните и тяхното здраве, особено ако тези животни са част от хранителната верига на човека. Спомняме си неодавнашните скандали много добре. Също така стои въпросът за смутителите на ендокринната функция. Голяма част от тях са пестициди. Мисля, че трябва да инвестираме много повече средства и да извършваме много повече научни изследвания във връзка с альтернативни методи на земеделие. Преди всичко природосъобразни, устойчиви методи. Като така ще можем да гарантираме, защото по-малките ферми да изхранват възможно най-голям процент от нашето население. Благодаря. Сега давам думата на господин Неков. Докладът, който приехме днес относно устойчивата употреба на пестициди, е от изключителна важност за бъдещето на Европа. Селското стопанство е сектор, който има потенциала да създава и поддържа економика в региони, където няма альтернативни дейности. За съжаление обаче точно пестицидите оказват силно влияние върху околната среда те в краткосрочна перспектива увеличават реколтата но в средносрочна и дългосрочна могат да изтощят почвите да намалят ползите от полезните организми в тях с което да намалят и плодородието им. като докладчик на социалистите за пчелите бих искал да изразя и силното си притеснение от употребата на редица препарати които имат негативно влияние върху основните опрашители пчелите. Присъединява се към призива на комисията и държавите членки да вземат всички необходими мерки за насърчаване на нискорискови пестициди и да дадат приоритет на нехимичните варианти и методи които вредят най малко на здравето и природната среда. стабилни и устойчиви екосистеми са предусловие за чиста околна среда а оттам и разнообразна и безопасна храна за европейските граждани. благодаря. Благодаря. Последният оратор по тази тема е господин Полчак. за отделени слова. Аз съм Благодаря, госпожо председател. Аз също гласувах за този доклад. Продължителното масово използване на пестицидите се оспорва от няколко години. Трябва да направим нещо, защото масовото използване на пестициди има унищожителен ефект върху околната среда. Четох наскоро, че огромен брой насекоми изчезват и предстои да изчезнат. Тези техните организми са много чувствителни на химикали и пестициди, а, а ние не, да не говорим за влиянието им върху хората. Трябва да инвестираме в научните изследвания в тази област и, и да имаме предвид, че замърсяването на околната среда е огромно, а устойчивото опазване на околната среда е фактор, критерий, който трябва да бъде взет предвид при всички грантове в областта на селското стопанство. Благодаря. И сега преминаваме към последния доклад, доклада на господин Белет за прилагането на директивата за трансгранично здравно обслужване. Давам думата на госпожа Круп. За справозданием вдражение директиви Парламента Европейскиго. По отношение на доклада за прилагане на директивата за трансгранично здравно обслужване, трябва да кажа, че тази директива може да изиграе голяма роля за преодоляване на трудностите, съществуващи в държавите членки, особено в презграничните райони. И има голямо значение за правата на пациентите. Но има голям проблем, тъй като между държавите членки съществуват финансови неравенства, има и дефицити. Тези проблеми трябва да бъдат преодолявани чрез създаване на информационни центрове и на пунктове за контакт, както и чрез възстановяване на разходите. Директивата може да бъде много полезна за хора, които страдат от редки заболявания, може да бъде много полезна при диагностицирането и при насочването на пациентите там, където съществува лечение за тях. Да не говорим колко важни са е, тези аспекти на сътрудничеството при вакцинирането и при пандемиите. Благодаря. Сега господин Ленарс. Благодаря, госпожо председател. Достъпа до презгранично здравно обслужване е едно от основните такива. В а, е, трансгранични региони, като моя район Лимбург, който е прекрасен, нямат достъп до такива услуги или той се ограничава. Знаем, че мнозина, които са се обръщали дори към съда, е трябвало да се борят за реимбурсиране на услуги, предоставени в други страни. Тази битка обаче не е приключила. Пациентите, пациентите трябва да получават много бързо връщане на разходите, и трябва да получават също услуги бързи и близо до дома. Дори и това да означава тези услуги да се предоставят от другата страна на граница. Този вид здравеопазване трябва да бъде да се използва от всички. Давам думата на госпожа Рохенен Лернер. Госпожо председател, пациентите имат право на качество на здравно обслужване и зад граница, така че не беше трудно да гласувам за този доклад, защото трансграничното здравно обслужване ще позволи на гражданите да се ползват от услугите на здравоопазването, когато гражданите пътуват, обучават се и така нататък в чужбина. Важно е обаче изпълнението, прилагането на това законодателство. Комисията вече започна процедура за нарушаване срещу много държави в тази област. Важно е също така гражданите да познават своите права. През 2015 година едно проучване показа, че само 20% от пациентите знаят какви са правата им при, за здравно обслужване зад граница. Благодаря. Благодаря. Последният оратор госп... в моят списък господин Неков. Уважаема госпожо председател, трансграничните региони представляват 40% от територията на Европейския съюз и повече от 30% от европейците живеят в тях моята страна българия граничи с пет държави две от които са членки на европейския съюз. макар и по рядко заселени пограничните региони имат не по малка нужда от адекватно здравно обслужване и грижа. имайки предвид застаряващото население в тях намирам за безотговорно закриването на здравни центрове. това за съжаление беше сторено от управляващите в българия бяха закрити деветнадесет здравни заведения в последните три четири години. към трансграничните региони трябва да има специален подход и финансов ресурс. не може и към тях да се прилагат същите пазарни икономически изисквания както към тези в другите региони. един аспект на трансграничното здравно обслужване засяга и липсата на достатъчно дигитални услуги в сектора. призовавам от тази трибуна властите особено в българя да предприемат мерки в най кратки срокове да се въведе електронно управление в сектора което ще намали бюрокрацията и ще спомогне на нашите граждани по лесно да се възползват от здравно обслужване. благодаря. Благодаря ви, господин Неков. И така изчерпахме дебата. Ще подновим заседанието си в 3 часа. Благодаря. Okay.